идните години. И очаквам повече проактивен и е, подход основан на сътрудничество между различните е, политически групи и също така между парламента и държавите членки. Госпожо Могерини, вие много похвалихте глобалната стратегия за европейск... на Европейския съюз. Ще ми простите, ако съм малко по-критичен. на Веб страницата на IAS, четем, че глобалната стратегия трябва да бъде наш компас в трудни времена. Имам няколко въпроса към това. Тази глобална стратегия няма отношение към географията. Как може да има глобална стратегия без позоваване на географията? И отговаря ли тя на въпроса, кои политики са по-обещаващи от други и трябва да се ползват с приоритет? И в този смисъл тази глобална стратегия не е, поставя приоритети. Стратегията твърди, че трябва да има превенция, решения и стабилизация. Когато обаче разглеждаме многодишната финансова рамка, виждаме точно обратното. Повечето от разходите за тези цели в миналото са намалени на само 40% от сумите, с които разполагахме преди. Ако приемаме на сериозно тази стратегия, трябва думите ни да са подплатени с дела и мисля, че трябва да обърнем повече внимание на спешните ситуации, свързани с климата, които са доста пренебрегвани към момента. Така че има много неща, които трябва да бъдат подобрени. Много благодаря. Искам да напомня на колегите, че трябва да спазват времето си за изказване. Сега от името на Идентичност и демокрация давам думата на колегата Марияна и минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Групата на идентичността и демокрацията иска в рамките на една Европа на нациите, основаваща се на солидарността на суверенните на народи, да има истинска независима Европа, такава каквато си я представяше генерал Дегол. За съжаление обаче вашата Европа е Европа на безпомощността и а, не, безпомощност спрямо ислямистите и пълно подчинение на Съединените щати. По всички исторически въпроси, които са особено чувствителни, когато не сме пасивни, действаме против е, най-важните най интереси на европейските народни. По отношение на Иран не предлагаме никаква надежна альтернатива на политиката на Съединените щати. А всички знаем, че само едно цялостно споразумение могат да доведат до очаквани резултати, а не до това, което се води през последните няколко месеца за предноподновяване на търговските взаимоотношения. Твърдите, че Русия е стратегическият ни враг и на всеки 6 месеца подновяваме санкциите без да запитаме каква е цената им и какви са дипломатическите им последици. Катастрофален беше отговор и по отношение на кризата в Сирия, като един биш външен министр дори се радваше на чудесно започна работа, свършена от Алнустра, всъщност бившата Ал-Кайда, с която често френската армия се бори сама в момента в Сахело. И в резултат на това европейските държави изобщо не вземат участие в взима намирането на решение. Всъщност вие нямате никаква, никакъв проект. Това, което предвиждате е единствено възстановяване на идеята ви за международният план, за международният ред, това, което поддържате от 30 години насам. Благодаря ви от името на ЕКР. Думата има господин Ваймах за една минута. You, Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, нито една от главите ви за глобалната стратегия говори за преследването на християните и из, исляма. Радикалните имами получават милиарди евро, които инвестират в, е, в Европа, за да проповядват сегрегацията. Европейския съюз обаче задълбочава сътрудничеството си с страни, които е, са много благоприятни към ислям, ис, ислямството. Дори тези страни много често насърчават преследването на християните. В Обединеното кралство е писано как ислямският екстремизъм води до геноцид на християните инструментите трябва да бъдат използвани, за да бъдат принудени страните да престанат с ислямския радикализъм и екстремизъм. за това ние не желаем да бъдем част от вашата група. Благодаря от името на ГУЕ господин Демирел за една минута. Благодаря, господин председател. Дами и господа, госпожо Могерини, това, което ви изложихте под името глобална стратегия, не е нищо друго, освен списък на от нежеланията, свързан с въоръжаването. Вие говорите от името на лобито на производителите на оръжие. Искате да прокарате геополитическите интереси на европейците. Това е свързано на последно място с ресурси. През последните години бяха започнати много инициативи. ПЕСКО, Европейския фонд за отбрана, или военната мобилност вложихте в лобито на оръжейната промишленост много милиарди. 113 души, 113 милиона в Европейския съюз са в бедност, а вие влагате средства в дрони, убийци и оръжие. Ако искате да направите нещо за сигурността на хората, то доизградете социалната инфраструктура. Вложете усилия в избягването на война с Иран за стъпете се за сключването на мирни договори. Така ще повишите сигурността в Обединена Европа. Благодаря на колегите. Още веднъж ви напомням да спазвате времето за изказвания. В противен случай ще въведа ограничения в времето на изказвания. Натан Джил за една минута. Само с 9 гласа в повече днес Европейският парламент избра с бюлетина, с само едно име на нея, Урсула фон дер Лайен. Еврофанатик, която получи поста си чрез сделки в задната стая. И какъвто и да е въпроса, отговор винаги е повече Европа. Тя открито е, споделя вижданията си, че иска да създаде европейска армия, като едновременно се твърди, че поддържаме ангажимента си към НАТО. Какъв, какво искате всъщност, защото не може да имате двама господаря. двама господари. Евро... Обединеното кралство никога няма да се откаже суверенитета си на двойните си сили. Борис Джонсън и всички тори, имайте предвид, че ако отстъпите нашите военни сили, на европейска армия, британската армия на британските господати ще ви накаже пред урните. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, думата има госпожа Шуица за една минута. Госпожо драго ми е Благодаря, госпожа и госпожо Магерини. Радвам се, че, ще, че можем да обсъждаме глобалната стратегия на Европейският съюз и това е първия всъщност важен дебат при новият, е, по време на новият ни мандат. Но днесния свят, да, трябва да отчетеме, не е по-добър от този, който беше през 2016 година, но ако се възползваме от всички много странни платформи и форуми ще можем да развиеме тази глобална стратегия, която е нашият нашият компас към бъдещето. Трябва много повече сътрудничество, много повече партньорство. Всички знаеме, че нашите граждани очакват една по-силна Европа, искат една по-сигурна Европа. Но нашата работа и място на международ, международен план също трябва да бъде по-широка. И искам да отговоря на преждоговорещия. В демокрацията този, който има един глас повече, е спечелил. Господин Сантос, за една минута. Благодаря, господин председател. Глобалната стратегия съществува вече от 3 е, години. Искам да поздравя госпожа Могерини е, за прилагането на тази стратегия. Действително, тя е изключително важна и резултатите показват, е, че стратегията е много обещаваща. По отношение на отбраната, връзка с ПЕСКО, засиленото сътрудничество бяха постигнати много добри резултати, като например договор за мир в Колумбия, така наречените вътрешни и външни оси донесоха резултати във връзка с миграцията. Има още какво да се желае. По отношение на правата на човека, ще кажем, че хиляди загиват на европейските граници не можем да говорим за спазване на правата на човека, когато това се случва. Продължаваме да сме съучастници в случващото се в Либия, където в лагерите за беженци хората страдат и биват дискриминирани. Европейския съюз трябва да се стреми към по-добри резултати. Господин Кичук. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, бих искал да ви благодаря за постоянното присъствие и активно участие в дебатите в пленарната зала. Действително, глобалната стратегия и постиженията и за защитата на мултилатералният режим постигна резултатите, като Европейския съюз инвестира с конкретни действия, особено в областта на европейската сигурност и отбрана. За съжаление, обаче, продължаваме да сме свидетели на много конфликти и в отношение на които опитите ни за постигане на мир са неуспешни. От Сирия до Либия, от Венецуела до Иран, Европейския съюз трябва да продължава с усилията си за намиране на трайни решения на тези кризи. Едновременно с това Европейския съюз не бива да затваря очите си за онези, които искат да станат част от нашето семействие. Стратегията признава резултатите постигнати от а, а, запад, страните от Западните Балкани Балкани, като подписването на споразумението с Преспано. С Преспано трябва да продължим също много усилия, за да продължи успешният процес на интеграция. Благодаря ви. Думата има господин Берг за минути и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Госпожо Могерини, Китайският генерал и философ Сун Цу пише в изкуството на войната нека твоите, тайн, твоите планове да останат тайна и нападни като светкавица през нощта. Очевидно, глобалната стратегия на Европейския съюз не работи поне във втората част от е, това е, изказване, тази максима. Онова, което ме занимава, всъщност не е самата стратегия, нейното прилагане. От създаването на тази стратегия Светът става, стана още по-сложен и аз се питам дали тази стратегия може да реши проблемите. В момента тя ни носи само конфликти с Русия и с САЩ. Стана ясно при изборите, че голяма част от избирателите показаха своята загриженост за положението с миграцията. И тази стратегия не дава отговори. Нека да разработим такава стратегия, която да отговаря на интересите на държавите. Нека да внимаваме взаимоотношенията ни с важни играчи като Русия и САЩ да бъдат добри. Нека да правим една успешна успешна външна политика за 21 век. Много благодаря. Господин Мак Алистер има думата за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги. Пет години, три години по-късно основните приоритети продължават да бъдат едни и същи. Сигурността на Европа, стабилно съседство и интегриран подход към конфликтите, кризите и ефективно глобално управление. Повече сътрудничество в областта на отбраната ще доведе до по-голяма автономия. Разбира се, обаче стратегията трябва да бъде усъвършенствана. Това е несъмнено. Европейския съюз трябва да има по-добри комбинирани политики, които да обединяват дипломация, сигурност, отбрана е, и човешки права и с това да има необходимите информ, информа, е, интеграция и да бъдат избегнати е, гласуванията е, с а, абсолютно мнозинство в някои области, за да можем да вървим напред. Бих искал да поздравя госпожа Могерини за постигнатите успехи и да благодаря. Сега госпо, госпожа Бенифей за една минута. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Вахомен представител, продължавате да вършите важната си работа в един международен контекст, който е белязан от много голяма несигурност. Много от приближените на, на е, Легата на Матео Салвини настоява за затваряне на вратата на Европа в сътрудничество с Русия. Европейската сигурност се установява на стратегическата автономия и на НАТО. Така че трябва да вземем ясното решение дали искаме да продължим в това отношение или ще се откажем от основните си ценности. И от тази гледна точка предвид какво се случва в Италия, а и в други държави, смятам, че трябва да продължим да работим в рамките на работната група Стратком и да изготвим работна група, за да установим дали е имало финансиране от страна на Русия. Смятам, че не бива да подценяваме заплахата, която представлява Русия за Европейския съюз, нито пък последиците в международен план. Благодаря ви. Думата има колегата Гета за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, въпреки огромните усилия, за които трябва да ви благодарим и успеха, за, кой, за който трябва да ви поздравиме, европейската дипломация като че ли отстъпва пред националните дипломации и не е по-силна от тях в международен план. А това е проблем в момент, в който Европейския съюз иска да създаде съюз на защита, е, който да защитава нашите интереси и да бъде щит срещу опасностите, които ни грузат може би приоритета трябва да бъде следния. Първо, да имаме средносрочни и дългосрочни цели на европейската дипломация. Второ, да имаме средства за конвергенция. И трето, да има постепенни етапи за постигането на тези е, въпроси. Моля, отговорете ми на това. Господин Миланон. Благодаря, господин председател. Стратегията наистина е един успех. Но отбраната за Европа не е опция. Светът е, е взаимосвързан, сложен и е, все по-опасен. Затова трябва да бъдем единни. Единни сме по-силни. Както правилно казахте, госпожо Върховен представител, необходимо обаче е политическа воля. Само ако работиме заедно и действаме заедно, ще стигнем нещо. Трябва да се да, да, се, да, да бъдат е, да се вземат решения, но бързо. И голямата пречка за това е един е, единодушието и единодушното гласуване. Много са конфликтите, кризите, напреженията, но е, Европ... Ев... Европейският съюз обаче няма да може да се бори сам срещу всичко това. Всичко това трябва да бъде в съзвучие с НАТО и да има едно общо пространство на отбрана. Господин Кай. Госпожо на представител, първо искам да ви благодаря за вашите бележки и за вашата отдаденост Искам да кажа няколко думи за киберсигурността, която а, създава нова реалност и трябва киберзаплахите да бъдат. А, а, да се борим с тях, за да имаме пространство на сигурност и сигурността. Трябва да имаме набор от а, инструменти, трябва да се води диалог и всичко това трябва да работи заедно. Ще се спра на няколко искания към вас. Вие трябва да бъдете водещият глас по въпросите на киберсигурността. На второ място, Европейския съюз трябва да бъде по-чуваем, когато говори за сигурност в киберпространството и трябва да се прилага законодателството. И на трето място трябва да бъдете по-приобщаващи, да работите на много нива и с много участници. Много благодаря. Господин Пат има думата сега. Уважаема госпожо и уважаеми колеги, в много отношения Европейския съюз трябва да играе по-важна роля на света, като например реформата на света, сигурност на ООН, изменението в климата, подкрепа за Международен наказателен съд или контрол на търговията с оръжия има и много предизвикателства, които трябва да бъдат разрешени в самият Европейски съюз, за да може Европейски съюз ефикасно да изпълнява ролята си. Засилване на европейската политика за сигурност и отбрана. Много се случи, откакто за първ път се заехме с тази изготвена на глобалната стратегия преди 3 години, но още много трябва да постигнем. Засилване на постоянното структурирано сътрудничество, засилване на усилията за координиране на кибер Сигурността. За съжаление обаче измененията в климата започват да засягат и доскоро спокойни региони, като Арктика, например. Европейския съюз трябва да съсредоточи усилията си за намаляване на засилващото напрежение в района на Арктика. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има госпожа Зовко за една минута. Господин председател, госпожо върховен представител, приветствам доклада за изпълнение на глобалната стратегия. Това ни напомня за необходимостта от надежна външна политика и ни напомня постиженията през последните години. Представени обзор на областите, в които трябва да инвестираме. Дори и последните тенденции в колебливата международна среда е очевидно, че нямаме нужда от амбициозно изпълнение на стратегията с оглед на предизвикателствата. Стратегията трябва да помогне да отстояваме ценностите си, за да имаме по-последователен подход към многостранния подход. Приветствам усилията за по-добри отношения с южните и източни съседи. Трябва да засилим сътрудничество с тези региони, особено в Западните Балкани. Мирът и сигурността не бива да се приемат за даденост. Ясно взаимодействие и ясна перспектива за присъединяване са много важни за мира и сигурността в региона и за Европа като цяло. Благодаря ви много. Благодаря много. Думата има господин Пицова за минута и 30. Благодаря, господин председател. Много беше направено в последните години за изграждането на европейската отбрана. Ще започна с благодарности към вас за тази важна работа. Наистина сме постигнали много в, ня... в рамките на няколко години, отколкото през десетилетия преди това. Много сериозни усилия направихме да стане по-ефикасна европейската отбрана, по-добра защита на нашите граждани и утвърждаване на ролята на Европейския съюз. Важността на иранското споразумение а, е голяма и трябва да направим всичко възможно да го запазим. Искам също така да спомена друго важно а, постижение на Европейския съюз и началото на преговорите с Северна Македония и Албания тази година. И накрая, когато говорим за ролята на Европейския съюз в света, не можем да изпуснем нашата важна роля в многостранен аспект тази добра тенденция трябва да продължи, да се съпътства с достатъчно ресурси в това отношение. Европа трябва да остане съотносима и важна, защото това е една изключително надежна, мека сила и има възможност да действа така, че да опази мира, заедно с другите си партньори, да се запазят условията за мир и човешко достоинство навсякъде по света. Благодаря. Думата има господин Александър Юрданов за една минута. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Могерини, Руската федерация продължава да бъде заплаха не само за българската национална сигурност, но и за съюзната сигурност. Окупираният Крим се превръща във военен плацдарм за агресия. Руската хибридна война формира антиевропейски настроения и провокира единството на Европейския съюз и нато в сферата на сигурността и отбраната. за европейската сигурност са особено важни граничните региони. необходимо е ускоряване на европейската интеграция на западните балкани но искрено се надявам че в съюза ще бъдат приети само държави членове на нато и това е важно послание към република сърбия. политиката на разширяване трябва да има трансформираща сила завършвам с предложението в глобалната стратегия да бъде подчертана връзката между членството в нато на държавите от западните балкани и тяхното приемане в нашия съюз. благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Получих четири заявки. Ще дам думата на всички. Първа е госпожа Нина Гил. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, искам да насоча вниманието към третия доклад за напредъка. Много важно е единството на Европейския съюз по въпросите на външните работи. Много е важно нашите ръководители да бъдат на едно ниво. Да, наистина, нуждаем се от повече сътрудничество, но също така трябва да свършим истинска работа в защита на мултилатерализма. Системата на международните организации е ключова, но за мен устойчивото развитие наистина трябва да бъде част от стратегията и наистина да стане въпрос от областта на сигурността. Това е много важно за глобалната стратегия. Европейския съюз да, ви, да погледне извън Европа много повече, най-вече Китай, която представлява голяма заплаха за мултилатерализма. Тя става все по-агресивна на световно ниво в Африка, в Тихоокеанския регион и на други места. Наистина е важно да разгледаме и този въпрос. Също така трябва да включим Индия, Япония, Канада, Австралия, защото те са защитници на мултилатерализма и защитават нашите ценности. Благодаря ви. Колеги, моляйте, моля спазвайте ограниченията в, за времето. Думата има колегата Хорвуд. Ние, британските либерал-демократи, смятаме, че Европейския съюз е най-важният мирен проект в нашата история. Ние обаче трябва да водим и в областта на правовия ред, сътрудничеството навсякъде по света. И това като усилие е поставено под заплаха както никога до сега. Китай, да, действително заради това, което прави и Путин, но също така все повече и а, все по-ненадежното поведение на нашите партньори от Съединените щати, например, плана за Иран и реакцията на Доналд Тръмп в това отношение. Някои от вас а, споменаха вече тази тема. Доналд Тръмп, според мен, поставя мира в опасност и по този начин всъщност способства за разпространението на атомно оръжие. Ето защо е още по-важно за Европейския съюз да играе една последователна роля в тази област а, и да бъде последователен. Господин Хардвард, към вас има въпрос с синя карта от господин Ро... Ролан. Приемате ли? Искам да попитам Хорвуд следния въпрос. Готов ли е да компротизира структурите за възпиране, които НАТО осигурява през последните 60 години, за да гарантира мира не само в Европа, а в цял свят. И защо за, за Бога иска да застраши това толкова важно трансатлантическо единство? Никой в Европейския съюз и нито пък госпожа Могерини поставя под въпрос значението на НАТО. Тъкмо защото искаме интегриран отговор на заплахите във все по-опасния свят, имаме нужда от структурирано европейско отбранително сътрудничество. Първият, който застрашава НАТО е Доналд Тръмп, който е по-близо до вас, отколкото която и да било друга политическа сила в парламента. Думата има господин Лопес Агелар. Заповядайте. Госпожо Могерини, днес Европейския парламент гласува за Урсула фон ден Лайен като председател на Европейската комисия. Това означава, че след лятото вашият мандат изтича и на ваше място ще дойде външен министр с опит Хозе Борео. както бяхте и вие, между прочим. Искам да ви поздравя за вашите усилия и за това, че отстоявахте усилията на Европа в в, в света. На испански ние казваме, че когато става дума за глобална стратегия, ние не говорим за нея, ние я изпълняваме. Когато говорим за глобалната стратегия, Африка играе много важна роля. Що се отнася до въпросите на климата, миграцията. Европейския съюз трябва да предприеме глобален подход към Африка и това означава, че ако Европейския съюз – не съществува, ще трябва да го измислим. И ако няма голямо значение, що се отнася до Африка, ние трябва да направим така, че той да има значение. Благодаря, казва председателя. Думата има колегата Уърт. Господин председател, Искам да кажа нещо по въпроса за глупостите, които се говорих от някои страни. Шведският депутат Ваймърс демонстрира пълно игнориране. През 2017 се срещнах с представители на Британското посолство в Кения и говорих за подкрепа в борбата с ислямските екстремисти по границата с Сомалия. Радвам се, че заедно успяхме да осигурим безопасност по границите. Британските служители, които ми казаха това, бяха ужасени от перспективата за Брексит, защото това подкопава международната и национална сигурност. Нейтан Гил, британски депутат, се преструва на, патриотичен, на патриот, но няма такова нещо. И мисля, че това може да бъде потвърдено, това беше потвърдено по време на кампанията. Когато работим с европейските партньори, трябва да ги подготвим да се включат в голямата патриотична кампания за запазване на Обединеното кралство в Европейския съюз, за да може да бъде запазен мирът. И аз ги поздравявам за това. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата Лолас. Заповядайте. Последните 18 години Съединените щати, Съединените щати и а, заедно с подкрепата на Западна Европа, Ирак, Сирия, Либия, Палестина, Йемен и други бяха, а, понесоха много сериозни разрушения. Няма оправдание за тези дейности и, за съжаление, Европа е твърде тиха в това отношение. Страхува се да осъди. Няма доводи за, а, в посока на тези войни. И сега се нагнетява а, отношението спрямо Иран. А, това, което се прави е вид война. Една от най-лошите видове а, войни. Искаме Саудитска Аравия и Израел да накарат Съединените щати да влезнат в война с Иран. Защо не простановим а, санкциите, да а, помогнем на Иран да влезне отново в международната общност? Иран иска мир, а не война. Благодаря. Процедурата на спонтанните изказвания приключи. Давам веднага думата на госпожа Могерини за реплика. Благодаря. Най-напред Нека благодаря на унези от вас, които изразиха висока оценка за глобалната стратегия, която беше представена и с участието на Европейския парламент, но и за работата, свършена с предишния парламент по изпълнението им. Благодаря и на унези от вас, които подчертаха необходимостта от консолидиране и продължаване на тази работа, но също така и последователността. И най-напред ще започна с непосредствената задача пред вас. Ако искате да бъдете последователни по. Ако искате Европа да бъде надежден и убедителен участник на международната сцена. Както спомена някой, това означава средствата да бъдат насочени там, където са приоритетите. Една от отговорностите на Европейския парламент е многодишната финансова рамка – и нека да спомена малко цифри. Предложението за следващата МФР от страна на комисията се състои в повишаване на средствата за службата за външни дейности с почти 30%. Според мен това е необходимо в момент на несигурност в света, защото нашите партньори гледат към Европа, когато търсят надежден, предсказуем партньор, с когото можеш да си сътрудничиш партньор, с който инвестира в мира, демокрацията и, и сътрудничеството, но това често предполага достатъчно ресурсно обезпечаване. Надявам се, че вие ще работите в тази насока през следващите месеци. Направеното предложение повишава с 33% средствата за Африка и това е много важно ние засилихме е, работата си с Африка в областта на развитието, хуманитарната помощ, но също така и партньорството, политическото партньорство, мира и сигурността. И тази дейност трябва да бъде все повече в центъра на нашата бъдеща дейност. 25% от тази средства са насочени за измененията в климата по предлож... в нашето предложение. Надявам се, че това предложение ще се запази и вие ще го защитавате в дебатите ви. Не коментирам ситуацията в Иран, защото малко по-късно ще проведем е, дискусията му по тази тема, за тези от вас, които пожелаят да останат тук, по-точно ситуацията в залива, но искам да ви кажа, че за всички нас е изключително важно да намерим начин да запазим споразумението с Иран и да помогнем за напрежението да отслабне. Това е от жизнено значение за сигурността на Европа. Аз споменах климата и клим... дипломацията в областта на климата и тук бих казала, че много важен приоритет е нашата сигурност, не само военната сигурност. Знаем, че и в областта на киберсигурността в стратегията има предложения за мерки, които биха могли да се изпълнят с успех. Нека спомена още няколко въпроса, по-конкретно три – някои от вас споменаха необходимостта от убедителна политика за разширяване. Тази комисия е убедена, че даването на перспектива за присъединяване на Западните Балкани е много важна. Ако погледнете на картата, ще видите, че страните от Западните Балкани са наши съседи. Става дума за единството и помирението на нашия континент, става дума и за помирение вътре в региона. Убедена съм, че започването на преговори с Македония и Албания е навременна, би било навременна мярка и се надявам, че съветът ще вземе решение в тази насока. И инвестициите в интерес на нашата сигурност и благоденствие. Искам също така да кажа, че има какво да се направи в областта на миграцията. Тема многократно обсъждана в тази пленарна зала. Някой от вас споменах положителната дейност по операцията София. Аз мисля, че ние свършихме много полезна работа, когато поех преди 5 години, миграцията не беше част от външната дейност на Европейски съюз. Това беше вътрешен аспект на нашата политика. През последните 5 години създадахме добро партньорство с страните по происход и транзит. Имаме 23 споразумения за връщане. Имаме добро сътрудничество с агенциите на ОНЕ, по-конкретно ВКБОН и имаме устойчив и хуманен подход към партньорите ни при външната, във външен план. Аз, ако има за какво да съжалявам, е, че София започна да насочва усилията си срещу трафикантите, като иземва корабите, арестува персонала, но също така и като наложи военно ембарго срещу Либия. Само съжалявам, че съветът реши да оттегли военноморските ресурси от Средиземно море. Надявам се, че през следващите седмици и месеци ще се възстанови нашето присъствие в морето в момент, в който това е особено важно, както с оглед на ситуацията в Либия, както и с оглед на резултат на борба срещу трафикантските мрежи от другата страна на Средиземно море. Не на последно място някои споменаха тревоги, въпросителни във връзка с опасността от милитаризация на външна политика и политиката по сигурността на Европейския съюз. Е, искам да кажа много ясно, европейският път към сигурността никога не е свързан с агресия. Някои от вас казаха, мирните проекти, които доказаха своя успех, са положителен опит и възоснова на този опит ние помагаме на своите партньори в усилията им да постигнат мир, демокрация и права на човека. Аз всеки ден виждам какво постигат европейските военни, полицейските сили, но също и гражданските сили в операциите ни. Всъщност те подпомагат демократичните институции на страните партньори. Те им помагат да изградят, да изградят институции, насочени към сигурността. Армии, сили за сигурност, мироопазващи сили и се и помага да им изградят институции в областта на мира и сигурността. Аз наскоро посетих е, Мали, Нигер, централно Централно-Африканската република. Ако не бяха европейските сили, тези страни щяха да се изправят пред много по-лоши условия. От гледна точка на сигурност, нашата дейност не е да убиваме, не е да бъдем агресивната страна в конфликт. Такмо обратното, някои от вас споменаха елемента на стратегическа автономия. Ето това е нашата цел да бъдем автономна сила, изграждаща а, сили за сигурност. Надявам се, че този компас може да се използва а, и в бурните времена, които може би ви очакват. И разчитам на вас, за да работите заедно с другите институции и да използвате максимално всички възможности. Благодаря. Благодаря много. Дискусия, дискусията приключи. Следващата точка в дневния ред е декларация, изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител по, върхан, по въпросите на сигурността за Венесуела давам думата на госпожа Магерини. Народът на Венецуела е изправен и а, действително пред една ужасна ситуация. Тя се влушава всеки ден 7 милиона венецуелци се нуждаят от помощ. 3,7 милиона страдат от недохранване, според данните от ВКБОН и други. Много са напуснали държавата пред, през последните години и тенденциите са това да продължи. Много е голяма тази криза и тя влияе и на стабилността на региона правителството арестува редица членове на Народното събрание и след като беше арестуван Коста Ревало, за мен това беше голям шок. Ние призовахме веднага за независимо и цялостно разследване, за да може отговорните да бъдат наказани и е, също така мисията на е, комисара по човешките права Мишел Пашелен показва, казва, че действително е, има много сериозни проблеми. Ние подкрепяме констатациите на доклада и най-вече неговите препоръки. Днес аз а, публикувах заявление от името на всички 28 държави членки за това, че сме готови да съдействаме на ВКБОН, за да се спазят човешките права на всички венецуелци. В съответствие с нашия доклад ще започнем работа за целенасочени мерки за тези държави членки, за тези а, граждани, които са били обект на това нарушение на човешките права. Това е нещо, което много отдавна трябваше да бъде направено. В последните седмици има раздвежване на дипломатичния фронт. В Барбатос миналата седмица имаше заседание и те продължават и сега. Ние всички знаем, че пътят към демократичен преход е труден и въпреки това за първи път от месеци или дори години вероятно се прави стъпка в правилната посока за мирен и демократичен преход. С едни истински и справедливи избори. Аз съм горда с ролята, която изигра Европейския съюз, за да се даде шанс на демокрацията. Когато има опасност от такова насилие, не само за Венецуела, но и за региона, ние настоявахме на това да няма а, военни действия, да има мирен, демократичен преход. За това и а, е, създадохме една контактна група в самото начало на тази година с а, ключовото участие на четири 4 държави от региона и миналата седмица една пета държава поиска да се присъедини. Тази група нямаше за цел да бъде медиатор на разговорите, защото медиацията и то толкова сложна не може да бъде осъществена от група. Това беше ясно от самото начало и също така бяхме наясно, че условията за началото на медиацията, когато започна а, работата на тази контактна група, а, не съществуваха. Тоест, тази група не беше създадена с цел медиация. Това беше а, ясно от самото начало. Целта на тази група беше да се опита да допринесе за създаване на условията за смислена а, медиация, която да бъде започната по един а, състоятелен начин. В момента а, го подчертавам, защото ескалацията а, изглежда а, се състои. Така че днес искам да благодаря и на европейските държави, и на министрите от тези четири държави от региона, които а, участват в групата, тъй като ние всички работихме буквално денонощно с изключително голяма посветеност. И след месеци работа, днес пространството за изграждане на демократичен мирен преход се създаде и това е процес, който ще бъде припознан във всички държави в региона и международно. Аз самата Говорих с всичките ни международни партньори, Съединените щати, Русия, Китай, от Ватикан до Куба, от групата Лима до другия край на света. Ние се срещнахме с всички венецуелци в които участваха в Каракас. Също така и господин Иглесиас беше и се срещна с всички представители на Клас Мадурос, на не, Обединените нации, основните партии, но също така и католическата църква и гражданското общество. Неговата роля също така беше важна за отварянето на това пространство за мирно решение. Това пространство ще се използва, за да се постигне политическо решение, но поне възпряхме ескалацията и а, военното насилие и дадахме шанс за политическо решение. Затова всички се съгласихме контактната група, която се срещна в Коста Рика преди няколко седмици, да продължи работата си, но също и така да се ангажира още повече политически, за да говори и да се свържи с всички политически действащи лица. Процесът, който започна в момента е изключително крехък и именно заради това трябва да направим всичко възможно сега, за да подкрепим преговорите, които започнаха. Това мирно демократическо решение трябва да дойде вътре от Венецуела. Не може да бъде наложено отвън. Ние можем и трябва да способстваме за този процес и трябва да сме напълно наясно. Няма съмнение. Необходими са нови президентски избори, избори в държавата с един честен, справедлив процес, с равни условия за всички кандидати. Венецуела също така се нуждае от ясно разграничение на властите с а, спазване и уважение към правомощията на Народното събрание и имунитета на депутатите в него. Има ясни елементи а, в нашите преговори, които говорят за а, смисленост на процеса. На първо място, а, ключови институции, като например Върховния съд работят в тази посока, включително за съставянето на из... Националния изборен съвет. Също така всички кандидати ще е, участват в изборите с едни и същи правила и без произволни ограничения. На следващо място трябва да се актуализира списъка за изборите, включително с младите венецуелци. И на четвърто място ще участват а, в процеса, в целия процес а, всички а, заинтересовани страни, а не само на самия ден. Ние ще предоставим а, подкрепа, ако се бъде поискана такава. Това е вероятно най-деликатният момент, който може да доведе действително до мирно демократично решение. Ние правим всичко възможно, за да укрепим този крехък процес и да допринесем с решение за венецуелския народ. Трябва да продължим с натиска, който прилагаме. Трябва да стане ясно, че статуквото не е вариант. Не е устойчиво не, нито за Венецуела, нито за нейните граждани, нито за региона, нито за света. Днес с нашето изявление с 28-те държави членки ние ясно припомняме и тук цитирам, че в случай, че няма конкретни резултати от текущите преговори Европейския съюз ще разшири своите целеви мерки. В същото време обаче казахме ясно и тук отново цитирам, че тези мерки могат да бъдат възприяни в случай, че се регистрира сериозен напредък в посока възстановяване на демокрацията, правовия ред в Венецуела. В същото време продължаваме да работим с контактната група и в тясно сътрудничество с Обединените съответните нации, за да предоставим а, помощ без каквото и да било ограничение, включително с местните хуманитарни организации. А, ние а, сътрудничим и действаме в последните месеци, включително с назначаването на координатор за хуманитарната помощ от страна на ОНЕ. Европейския съюз е един от най-големите донори за Венецуела вътре в държавата, но също така и в съседните държави. Продължаваме да подкрепяме на политическо и финансово равнище всички инициативи в региона и в държавата, за да се справим с кризата на бежанците и започвайки с процеса от Кито. Трябва наистина да продължим да действаме много активно от хуманитарна гледна точка, но отвъд тази помощ имаме и отговорността да работим за мирно и демократично решение на кризата. Благодаря. Благодаря. Сега е ред на изказвания от името на политическите групи. Започваме с Пауло Ранжо от името на НП за минута и половина. Заповядайте. Благодаря. За мен е изключително важно в началото на мандата – да има ясна и недвусмислена позиция за хуманитарната криза в Венесуела. Много е важно да го кажем в самото начало. Европейския парламент осъжда системното нарушаване на правата на човека, изтезанията, политическите преследвания на опонентите на режима, също така е, наруш, се нарушава имунитета на парламентаристите, не се спазва свободата на словото. Не се уважава легитимния председател на парламента Гуайдо. Необходимо е да се предостави хуманитарна помощ под формата на лекарства, храна също така трябва да обърнем внимание на миграционната криза в рамките на най-голямата миграционна криза на латиноамериканския континент. Трябва да обърнем внимание на намесата на Русия и Куба. И на този фон трябва да осигурим подкрепа за мирния процес от страна на Норвегия. Трябва да се проведат свободни, демократични и прозрачни избори, за да се отстоява суверенитета на венесуелския народ. Благодаря. Думата има господин Хавер Лопес за една минута от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо върховен представител. Ние се присъединяваме към вашия анализ по темата Венесуела. Много важно е сега в началото на законодателния период да повторим още веднъж, че е, сме солидарни с народа на Венесуела. Имаме нужда от политическо решение, което да доведе до свободни избори и до равни шансове на всички участници в тях. Това може да стане само с, намес, с международна намеса. С помощта на Норвегия, на Барбадос ще започнат тези преговори и можем да хвърлим някаква светлина върху това, което се случва в Венесуела. Миша Вашели каза какво се случва там, смъртни случаи, изтезания и така нататък. Трябва да се заемем с това. Разбира се, имаме една ситуация, в която е необходима хуманитарна помощ. Сега трябва да насочим вниманието към единственото решение. Трябва да насочим вниманието към това колко страда венецуелския народ, че, че се стигна до някакво политическо решение само благодарение на Европейския съюз. От името на групата Renew Europe Шаранцова има думата. Mañana es el Día de la Justicia Penal Internacional y este Parlamento. Благодаря ви. Не толерираме в Венецуела да се нарушават правата на човека. Време е Европейския съюз да заеме още по-силна позиция относно диктатурата и да вземе също целенасочени мерки, санкции. Става въпрос също и за държавното петрол, предприятие за производство на петрол. От една страна трябва да преговаряме, а от друга страна трябва да вземем предвид това, че се арестуват хора, те се изтезават, биват убивани. Това са хора, които протестират срещу режима. И това са неща, за които трябва да се водят преговори. Не бива да позволяваме да ни водят за, носа. за носа. Мадуро постоянно прави неговите си трикови и е с цел да печели повече време. Трябва да направим всичко възможно Мадуро да не продължава по този начин и кризата да се разреши по един мирен начин. Благодаря.